което му. Необходим е орган, панел от независими експерти, които да следят за качеството на изпълнението на основните ценности. Тук трябва да имаме една обща позиция 158 изменение, е, което сме внесли, е, а също и 88 изменение, е внесено от колеги от друга политическа група, целят именно това. Е, за да коментирам накратко казаното от вас, Рубиал. Трудно ще ми бъде да произнеса точно цялото ви име. Става дума за това, когато започне да се използва инструмента и се стигне до определен момент, да кажем, нека да погледнем ситуацията в Унгария и политиката на Фидес. Там се използват различни инструменти на политическо влияние е, за е, концентрация на политическа власт. И е, е изключително важно, естествено, да има, така да се каже, един много тесен контакт и обмен на информация между комисията и националните органи, но също и локалните, местните общности, националната общественост, ако щете дори. Нещата не се свързват до там да наказваме добрите инициативи на а, местните а, органи или на местните общности или на неправителствени организации или изобщо на обществото, на гражданите. Не. А, идеята е всъщност, а, а, чрез въвеждането на това средство за упражняване на а, натиск и на влияние, да накараме правителството да спазва върховенството на закона. И а, за това се предлагат съответните е, промени. И освен това, данъчното облагане, както и АЛДЕ предлага и други е, е, политически групи, трябва да се включи тук като един много важен елемент в дискусията. Имахме наскоро един такъв случай който показа, че някои от е, данъчните мерки всъщност са, са дълбоко вкоренени, така да се каже, в е, е, системата и се дължат именно на липса на върховенство на закона. И така, надявам се, че в кръга на докладчиците в Сянка ще успеем да намерим начин, за да напреднем. Господин Али, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, необходимостта Европейският съюз да бъде ефективен е, е изключително важен, особено в този момент, когато се намираме, така да се каже, на прага на новата многогодишна финансова рамка – разглеждаме е, като много важно предложението, свързано с е, защита на финансовите интереси с оглед на принципа на правовата държава. Много важно е да защитаваме е, европейския бюджет във всички фази на функциониране и изпълнение – ние е, подкрепяме е, акцента върху е, върховенството на закона и правата на човека, като имаме предвид основните дефиниции на понятията. Що се отнася до върховенството на закона, със сигурност нарушаване на върховенството на закона като принцип е, се отразява и на е, националните финансови ресурси. Е, необходим е механизъм да се окрепи защитата на крайните бенефициенти. Комисията е, е включила този елемент е, е, в своето предложение. Ние смятаме, че един конструктивен диалог ще бъде много ефективен в това отношение. Предлагания механизъм се опира единствено на бюджета на Европейския съюз, а ние трябва да видим какво е най-важното в този смисъл – е, е, и да хвърлим погледи към новата многогодишна финансова рамка, така че и в този контекст да се разглежда предложението. Ще допринасяме конструктивно за намиране на най-добро решение. Е, може би ще можете да кажете, господин Стас, нещо повече и по това, което каза господин Гигот. Не, добре, тогава преминаваме към останалите членове от комисията, господин Дач. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Аз приветствам разглеждането на този въпрос, който е от изключителна важност. Благодаря за високото качество на работата на докладчиците. Уважаеми колеги, когато говорим по същество, трябва да кажем, че се създава една процедура, която обаче не е балансирана, която избягва член 7, което е сериозен проблем. На следващо място базира се на едно недоразумение, според което не спазването на принципа на върховенство на закона може да се разглежда на, римо... на равнище държави членки. И е, когато се прави сравнение между държавите членки. Тази процедура няма никакво правно основание – а аз не изразявам тук лично мнение. Това са четири точки, на които се спряха и те са резултат от експертната правна оценка на съвета. Става дума за становище на правната служба на съвета, според която това не е балансирано предложение. То избягва член 7 и няма правно, техническо и юридическо основание. Мисля, че не можем да си позволим луска да не се съобразим с становището на правната служба на съвета. Ако едно предложение не отговаря на правните норми, въпреки че може да се основава на добронамереност от страна на докладчиците, не може да му се даде ход. Зная, че аз имам мълцинствено мнение, че това не е много модерно мнение, но аз съм защитник на върховенството на закона, а можем да защитаваме върховенството на закона само със средства на върховенството на закона. И е, затова измененията е, не дават решение на основният е, проблем, а именно, че цялата процедура се основава на предварителни условия, предварителни възприятия, нещо, което не може да служи за основа на една процедура, свързана с върховенството на закона. Що се отнася до финансовите аспекти, трябва да се предприемат пропорционални мерки. Не може да има обръщане на тежестта на доказване. Не могат да се отправят политически обвинения, изискващи държавите членки да се защитават. Тоест става дума за обръщане на тежестта на доказателство. Тоест това трябва да се има предвид, когато се обсъждат въпроси, свързани с върховенството на закона в държави членки. Въпреки всичко, аз запазвам оптимизъм, че имаме възможност да намерим решение по време на преговорите. Обаче, ако не намерим подходящо решение за основанието, няма смисъл. Господин Олбрихт има думата. Благодаря, господин председател като съдокладчик е, по МФР е, мога да кажа, че ние подкрепяме идеята на инструмента като е, елемент от пакета по МФР. Подчертавам, това е елемент от целия пакет по многогодишната финансова рамка. Това не е отделен законодателен инструмент, който трябва да се разглежда независимо от МФР. И освен това трябва съвсем ясно да посочим, че подготвяйки който и да било инструмент на европейско равнище, той трябва да бъде прият и да е валиден за всичките 27 държави членки. Не можем временно да приемем някакъв законодателен инструмент, който да се прилага единствено към Унгария или към Румъния. Той ще се прилага за всички 27 държави. Ситуацията е по-различна. Член 7 в договора задължава да, е, така да се каже, да се предприемат определени мерки, когато нещо се нарушава. Е, за да се постигне едно крайно решение, конкретно решение. Освен това, е, законодателния инструмент. Естествено, той трябва да бъде е, ефективен и е, ще бъде подложен на проверка с времето пред съда на ЕСА. Да, ние имаме някои инструменти които, но от този характер, които обаче не са бързи, не, не, не дават възможност за бързи действия. И ако използваме връзката с МФР, е, трябва да знаем, че е, има ли е, опасност за бюджетните средства, за средствата на Европейския съюз, тогава трябва да се предприемат спешни мерки. Естествено, европейския бюджет не е, така да се каже, е, инструмента, който дава възможност за реагиране на всякакви ситуации. Участието в е, е, бюджета на Европейския съюз, вноските на държавите членки в някои случаи са твърде ограничени. Така че ние трябва да намерим ефективен е, инструмент в това отношение във връзка с изразходването на европейските средства. Не можем обаче да разширим обхвата до там, че да обхванем всичко. Ако искаме да разширим обхвата, просто не можем вече да свържем е, въпросния конкретен инструмент, който се предлага с МФР. За какво е предназначен този инструмент. Е, ако ние разширим обхвата така, че той да действа по отношение на всичко, вече е, съветът ще го отхвърли. Правното основание при наличие на опасност по отношение на разходите на обществени средства тук в е, Европейския съюз, на средства на съюза, е много ясно очертайна. очертана. И тук е, сме се опитали да направим нещата колкото е възможно по-технически, е, за да не предизвикваме е, някаква нежелана реакция. Не желаем и обществена дискусия. Не. Е, нарушаването на правилата не е политически отцветено мнение е, според политически настроения и желания. Не. Нарушаването на правилата си е нарушение на правилата. Точка. И е, начинът за да накараме да, някой да спазва правилата е, е този, казваме ние. Това е, е, е инструмент, който се използва в случаите, в които има риск за е, европейските средства. Да, благодаря. Господин Лайлбрак от е, Генералната дирекция на комисията, може би, ще е, вземе думата. Съвсем накратко. Не искам да ви отнема много време. Относно съвет, експертния съвет, нека да ви запозная с позицията на заместен председателя Тимерманс, когато беше обсъждан този въпрос. Нямаме проблем с това да се цитират източниците. Нямаме проблем да се обърнем към конкретни експерти в дадени области, но сме против да има съвет от независими експерти защото това ще размие отговорността. Кой отговаря за тълкуването на закона? Това е комисията. Тя докладва пред вас и вие решавате. Тоест, според нас, създаването на такава институция ще доведе до изкривяване. Иначе нямаме проблем да признаем, че ние се ползваме от експертен опит, когато изготвяме решенията си. Относно обхвата и разширяването му, това е сериозен проблем. Начина по който вървят дискусиите в съвета, всяко разширяване на обхвата би създало проблеми. Не защото съветът е върви в обратната посока, защото няма правно основание и има също опасност за припокриване с член 7, защото ние сега настояваме, че а, така както е направено предложението към момента, избягва такова припокриване. Иначе ще има различни процедури а, от тези по член 7 или пък процедурата за неизпълнение или прочее относно пропорционалността и тежестта на доказване. Това фигурира в нашето предложение. Ние настояваме да има и пропорционалност, и да има тежест на доказване, и да няма тежест за бюджета. Благодаря. Това беше становището на Европейската комисия. Сега се връщам към съдокладчиците, за да приключим дискусията. Айде! Благодаря ви много, господин председател. Не смятам да навлизаме в дискусия, тъй като не разполагаме с време. Това, което искам обаче да направя, е да коментирам няколко неща. Първо, относно целта за този регламент. Господин Олбрихт каза нещо, с което съм съгласна, че това е в съответствие с многодишната финансова рамка но дали да разширим обхвата или целта на регламента, според мен това е необходимо. И това е ключов въпрос. С включването на ценностите на Съюза и отразяването в бюджета, защо не зададем въпроса обратно тогава? защо казваме да на върховенството на закона, а не други правила, които също могат да бъдат нарушавани. Както каза господин Гиголд, става дума за ценности на Европейския съюз, за нашите принципи и регламенти. Тук не може да има иерархия. Ние трябва да използваме тази процедура, когато има нарушаване на правилата и когато подобно нарушаване би увредило бюджета. Трябва да видим какво е вредно, какво вреди на европейския бюджет. Това всъщност липсва. Мисля, че предложението е напълно правно издържано, така че няма смисъл да се поставя под въпрос. Ако сме против това, което е записано в член 7, не мисля, че това е така. Имаме обща цел, начина на прилагане е различен. Използването на член 7 ние всъщност защитаваме бюджета от лошо администриране, което противоречи на ценностите на Съюза. Мисля, че тук компетентностите са напълно ясно дефинирани. И на последно място, надявам се, че ще можем да постигнем съгласие. Не искам да се мътят водите в дискусии един и в съвета, но все пак парламента има свои приоритети, съветът има също своите приоритети. Мисля, не е добре парламента да каже, тъй като съветът е, ще приемем нещо и можем да направим нещо, което да е приоритетно за парламента. Имаше доклад на Интфелд, който беше е, прият неодавна по този въпрос. Избягването на плащането на данъци, данъчните измами. Имахме три комисии в парламента, които се занимават с е, тази проблематика. Е, мисля, че тези въпроси трябва отново да се поставят от парламента, стига това да е ясно свързано с е, бюджета. А това е фразата, която е, ни покрива по всички тези теми. Давам думата на Патрик, втория съдокладчик. Петри, извинете. От моя страна, аз също искам да благодаря за всички коментари, които бяха направени. Аз ги слушах с огромно внимание. За мен е ясно, че работата ни сега ще се фокусира върху двете, двата сложни нерешени въпроса за това, доколко може да се разшири обхвата. Аз не съм поискал а, разрешение, ще вдигна малко завесата, обаче всички, които присъстват, да се помислят много добре ако предлагаме в компромис но, изменение 2 относно дефиницията, член 2 от приложението на комисията, ако казваме, че върховенството на закона ще се разбира като това да се спазват ценностите на Съюза, така както са записани в член 2 от договора за Европейския съюз и Копенхагенските критерии, включая принципи като законност, прозрачно, отчетно управление, правна сигурност, недопускане на произвол от административната власт, също независимост на съдилищата, върховенство на гражданските права и свободи, също, когато има нарушение или съществени пропуски от а, съответните органи, които засягат ценностите на спазването на достоинството, на свободата, равенството, върховенството на закона, спазването на правата на човека, включително на правата на младсенствата, ценности, които са общи за държавите членки в общество, в което плурализма, недискриминацията, толерантността, правосъдието, солидарността и равенството между мъжете и жените преобладават. Това ние предлагаме в компромисното ни изменение. И това, което искам да подчертая е, че въпросът е изключително важен – Всъщност това е ключов законодателен акт. И теоретично, да, също смятам, смятам че като парламент не трябва да започнем като спекулираме дали съветът или комисията ще кажат това или онова, дали ще се одобри от съвета да свършим собствената си работа. Но когато работим в парламента, ако става дума за ключов законодателен акт, по който работим, този акт трябва да бъде прият и ние искаме всички това да стане преди 2019, преди да започне мандата на следващия парламент и мандата на следващата комисия. Така че това, което е заложено на карта тук, особено като имаме предвид разширяването на дефинициите, включвайки и ценностите, тогава не само, че искаме да отидем малко по-нататък, а става нещата черно-бели. Ако направим нещо повече от това, тогава това предложение просто трябва да бъде преработено от самото начало. Това няма да стане. Това е позицията ми като съдокладчик. Аз мятах, че господин Гиголт говореше от ваше име. Не, благодаря ви. Очевидно е, има проект на компромисни изменения, тъй като вие прочетохте текст. Каква е идеята? Кога смятате да я споделите това с нас? Утре сутринта или днес след обед или преди утре сутринта? Тъй като е добре да имаме тези текстове за утре сутринта, тъй като ще се срещнем в 9 часа, за да можем да се подготвим. Well, we, we haven't, we haven't discussed... Не сме обсъждали този въпрос, но няма да имаме смислена среща на докладчиците в сянка, ако не разполагате с текста на компромисните изменения, така че ще ги получите преди утре сутринта. Председателят, благодаря, Барт. Мисля, че господин Гикол ще, ще се съгласи с тази позиция, ако беше в залата. Искам да благодаря на двамата съдокладчици, които работят по тази сложна тема. С това обявявам заседанието за закрито. Благодаря на всички.